Voilà, je vous propose de, de commencer. Предлагам да започнем и започваме с, с гласуване. Ще изчакаме няколко минути още да се настаните, да седнете. speakers. Ok, donc c'est le vote sur la cohésion euh, territoriale. Donc je commence. Това е гласуване за териториалното сближаване. Започваме гласуването. Ако господин Ленардс е така любезен да седне. Шолц. Ok, je propose de commencer. Donc, euh... Предлагам да започваме компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 51 в три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме първата част. Има един глас от е, НП в повече. Приема се. Втората част отпада. Трета част за. Против. Въздържали се. Третата част се приема извинение 63. В две части също. Първа част за. Против въздържали се, отхвърля се. Втората част отпада. Компромис 6 за против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за против, въздържали се, приема се. Изменение 39 за против, въздържали се, приема се.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 Изменение 66 за. Против. Въздържали се. Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 75 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 76 в три части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Край на гласуването. 23 за, 21 против. Трета част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 79 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 80 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 82 за, против, въздържали се, приема се. Изменение да проверим за 82 начало на гласуването, край на гласуването. C'était За електронното гласуване, за съжаление, нещата стоят така. Но това не е електронно гласуване. Господин председател, това все пак не е електронно гласуване. Това е проверка и до толкова трябва да имате предвид, че може би някой не е гласувал. I'm sorry, but we voted. Извинявам се, но ние гласувахме. Не, не беше ясно, поискахме проверка и уважаемите колеги трябва да внимават и да гласуват. Сега вече е твърде късно. Поиска се електронно гласуване, гласувахме, това е резултата. Извинете, отхвърля се. Отхвърля се, това е. Изменение 83 за. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 1. 83 гласувахме току-що. C'est la même chose. Le vote est clos. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против въздържали се, приема се. компромис 2. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. Да проверим за изменение 16. Електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се.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 Je vais няколко минути за колегите, които искат да напуснат залата. Предлагам да започнем с точка 9 от е, дневния ред. Много ви моля, запазете тишина. Можем ли да започнем? Благодаря. Нека да започнем с точка 9 от дневния ред. Това е една презентация на изследване относно интеграцията на бежанците в Гърция, Унгария и Италия. И веднага давам думата на госпожа Мануела Самек за 15 минути, за да представи това проучване. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Нашето проучване е едно сравнително разглеждане на развитието на политиката в приемането политиките на приемане и интеграция в трите държави Италия, Гърция и Унгария. Идеята беше да се види какво се случва през последните три години какъв е притокът на беженци, какви полики се прилагат в тези три държави и какви са основните предизвикателства. Разгледахме и ролята на европейското финансиране, също така и как пристигналите беженци се отразиха върху общественото мнение за беженците и за притока на мигранти. Е, изследването беше направено от е, на базата на три доклада за съответните страни от експерти в съответните страни. Аз съм тук е, като а, унгарски унгарски евродепутат, за да чуя с интерес, но хората тук продължават да обсъждат и е безнадежно, не може да се слуша доклада. Моля, помолете колегите да излязат в кафенето и там да си говорят, ако искат, и да оставят у нези, които се интересуват от доклада, да, да могат да слушат. Разбира се, ще го направят. Отново имате думата, госпожо. И така, това, което ще ви представя съвсем накратко, защото имам само 10-15 минути, това са основните констатации на сравнителния доклад, също така докладите за съответните държави, извършени от съответни специалисти в тези страни. На първо място, тези три държави показват някои сходни а, черти на тяхната позиция и на миграционните потоци, но имат различен подход към приемането на търсещите обежище. Всички тези държави още от 2015 година а, <clears throat> са подложени на повишаване на притока на мигранти. Тези държави нямаха много голям опит за това как да приемат и да а, интегрират търсещите обежище и бежанците. Това са страни, които обикновено не са държави на дестинацията, те са транзитни страни, хората а, обикновено преминават към, през тези държави към а, държави в Северна Европа. Виждаме много а, висока степен процент на отхвърляне в сравнение с средните стойности в Европейския съюз. Сега да видим съвсем накратко каква е ситуацията във всяка от тези страни. Това, това бяха до тук сходните черти. Сега ще говорим за разликите. Гърция е основния входен пункт в източно Южното Средиземноморие. В 16-17 година Гърция беше сред първата държава членка на Европейския съюз по брой на търсещи обежище в сравнение с нейното население и състава на търсещите обежище е различно в сравнение с другите държави, защото там има много по-голям, много по-висок процент жени и малолетни, които са почти 40% в сравнение с около една трета в останалата част на Европа. Това означава, че повечето от пристигналите търсещи обежище идват от Сирия, предимно семейства. Това беше ситуацията в 2016 година. Непридружени а, малци, а, малолетни а, са много по-голяма. Степента на признаване е много ниска. В 2016 година беше по-малко 24%, почти 6 16% средно за Европейския съюз. Унгария е, или по-скоро беше, основният входен пункт на западния балкански маршрут. В 2015 година беше пика на търсещи обежище. 14% за общите молби за обежище през Европейския, в Европейския съюз с 28 държави. 18 кандидати за обежище на 1000 жители. След този пик обаче Унгария затвори границите си и от 2016 година насам търсещите обежище намаля от 177 хиляди на 29 хиляди и в, след това само на 4000, което е много малък, малък проблем. Това са главно най-голямата група от Афганистан, главно мъже в сравнение, което е различно от Гърция. В 2016 година а, Унгария призна само 8,4% от търсещите обежище. отново Италия е различна от другите две държави. Основен входен пункт на Централния средиземноморски маршрут – пика на пристигнали беженци беше в 2016, особено в 2017 година. Това е втората страна след Германия по брой търсещи обежище. А, тя е по-голяма от другите две държави. И Италия също така една от държавите с най-голям брой непридружени малолетни в Европейския съюз. Повечето от търсещите убежище идват от Африка, най-вече от Нигерия. И те са обикновено млади хора, между 18 и 34 години, 85% са мъже. В Гърция а, имаше около 40% жени, напълно различен състав. А, в 2016 година по-висок признаване 39,4%, но много по-низко от средното за Европа, около 60%. Какво беше развитието? в политиката на приемане и интеграция. Първото нещо, което трябва да се помни, е, че тези три държави са държави, в които пристигат беж... мигрантите и повечето от инвестициите са за приемането, а не за е, интегрирането. Италия до известна степен и Гърция се опитват да подобрят системите си за приемане и интегриране. Те разширяват е, съответните условия, упростяват процедурите за признаване и а, Търсещите обежище, ако бъдат признати за а, беженци, могат да започнат да си търсят работа и да се интегрират максимално бързо. Особено в Италия, това, което правят, те променят подхода и, а, и също така ангажират повече местни власти в мерките по приемането и интегрирането. Унгария има напълно различен подход и след голямото увеличение в 2015 година Унгария беше държавата с най-голям приток. Е, тя построи огради и а, намали държавното финансиране и повечето от мерките на приемане и интегриране е, се извършват от неправителствените организации. Има един показател за политиките за мигранти. Данните са малко стари, но са въпреки всичко представителни. Те показват, че в 2014 година Италия беше малко над средните стойности за Европейския съюз 59 в сравнение с 51. Има обаче някои проблеми с мерките за интеграция и те се дължат главно на слабия опит на тези държави, особено Гърция, но също така и Италия в управляването на големи потоци, търсещи убежище и беженци. Те имат проблеми с забавянето на регистрационните процедури, големите потоци, търсещи обежище, изискват административно управление на, регистратур, на процедурата на регистриране в Гърция, отчасти в Италия, се наблюдава по-слаб административен капацитет и липса на координация между службите, които би трябвало да бъдат интегрирани в обработването на търсещите обежище и бежанците. Един голям проблем е липсата на места за настаняване на търсещите убежище и бежанците и ниските инвестиции в интеграционни мерки. Това също така се дължи на факта, че Гърция и Италия бяха най-силно засегнати от економическата и финансова криза и условията за труд са лоши което прави интеграцията дори по-трудна. Липсата на финансиране е друг проблем. Е, повишаващите, е, растящите негативни нагласи по отношение на беженците. След малко ще видим данни. Също така разгледахме а, какво, какви са наличните материални ресурси, събестойността на интеграционните политики. Можем да кажем, че тези държави са изправени пред проблема за високи краткосрочни фискални разходи за приемането на търсещите обежище. Ние при, приемаме, че дългосрочната събестойност обикновено ще бъдат по-низки, отколкото в държавите дестинация. Има изчисления на Международния валутен фонд, че имало увеличаване на краткосрочните разходи в Италия и в Гърция, докато Унгария остана под средните стойности за Европейския съюз за финансирането, основното финансиране, което се използва в тези страни. Това е фонда за а, интегриране. В Италия акцента е върху а, укрепването на системата за търсещите убежище. В Унгария средствата се използват за езиково обучение, квалификация, мерки за включване за уязвими лица. В Гърция имаше проблеми, свързани с, с прилагането на тези фондове и те започваха да използват фонда за а, приемане има също така, използва се Европейския структурен и инвестиционен фонд, и особено Европейския социален фонд, най-вече в Гърция, за подкрепа на по-дългосрочните интеграционни политики за образование, работна, дие, работна заетост и недискриминация. <clears throat> Този фонд обаче не е конкретно насочен към търсещи обежище и беженци, но има мерки за хора в <clears throat> неблагоприятно положение и там могат да се включат и беженците. Преди това смятах, че ще има проблеми в тези държави от гледна точка на обществена нагласа към бежанците. пристигащите обикновено са съсредоточени в малки край, гранични зони, например в Италия това са Южна Италия или островите в Унгария на границата с Сърбия най-вече. И факта, че толкова много хора пристигат в тези малки те, територии, повлиява на общественото мнение и това беше също така а, засилено от някои анти имиграционни а, настроения. Тук са данни от Евробарометър от 2016 година. Виждате, че 85% от анкетираните в Унгария, 70% в Гърция и 69% в Италия а, докладват отрицателни чувства. Също така има влушаване на обществените нагласи, политически вашите мнения за дългосрочните последици на социалното сближаване. Друго, друга констатация е, а, че се появява едно обществено мнение а, в голямото си мнозинство, че просто са били изоставени а, сами да се справят с проблема и също така а, това води до а, настояване за по-силна обща европейска политика за миграция. И за да приключа по предизвикателствата в бъдещата политика, необходимо е да се намали натиска върху граничните райони, чрез по-справедливо преразпределение на търсещите обежище, също така подобряване на капацитета за прилагане на ефективни мерки, за намаляване също така на неравнопоставеността на различните райони и контрастиране на антиимиграционните нагласи с цел да се подобрят мерките за приемане и интегриране. Това са някои от препоръките, които са резултат на анализ, а именно по-голяма координация и сътрудничество между европейските институции и държавите членки, по-голяма роля на Европейския съюз, подкрепяйки по-справедливото разпределяне на мигрантите в страните, по-ефективно много етажно, много управление на много равнища за подобряване на административния и институционалния капацитет, изграждане на капацитет за решаване на тези проблеми, споделянето на разходите за интеграция, мерки за информираност за ползите от интеграцията и също така има един голям проблем свързан с събирането на данни и мониторинга както на национално, така и на местно равнище. Ще спра тук, ако имате въпроси, с удоволствие ще ви отговоря, ако мога. Благодаря. Господин Казан не е тук, или всъщност господин Казан е тук от ЕНП. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Благодаря. Господин председател, изказвам благодарност за представенето на това проучване. Първо, искам да отбележа, че идвам от държава, която е част от предмета на това проучване, а именно от Унгария. Има някои коментари в това проучване, срещу които може да се възрази, защото те съдържат негативни прилагателни, а това не помага на настоящата дискусия, защото става дума за важни въпроси. Мисля, че е важно да се посочи, че понятията трябва да бъдат много ясно дефинирани да се прави разлика между мигрант, бежанец, незаконен бежанец, економически бежанец. Всички тези понятия като че ли се смесват сега. За Унгария това е важно и непрекъснато повтарям и в Европейския парламент, че е важно да се прави разлика между понятията. Трябва да изясним тези понятия и да се знае кое от тях какво означава. Мисля, че трябва да помогнем на хората, които имат право да търсят закрила и обежище, възоснава на международни споразумения. Унгарската миграционна политика се базира на защита на унгарските външни граници. Унгария е относително малка страна и чухме нещо и за разходите за интеграция. Унгария има по-малко разходи за интеграция, отколкото други държави, обаче искам същевременно да подчертая, че Унгария сама финансира оградата по границите и тази ограда даде възможност за законно преминаване на бежанци и мигранти. Това струваше повече от 1 милион евро. Европейския съюз до момента не показа солидарност това отношение. С тази ограда ние помагаме и на други държави членки, за да се намали броя на мигрантите. Искам още веднъж да подчертая, че ние подкрепяме законното миграция, т.е. такава, която се извършва на база международни споразумения, т.е. когато хората законно преминават границата и подават молба за бежище. Това Унгария подкрепя. За това задавам въпроса. Много е интересно. Гърция географски е по-близо до Близкия изток, а там се подават по-малко молби за обежище, отколкото в Средна Европа и в частност в Унгария. Как е, се получи така? Как става така, че тези хора не са подали молби за обежище в Гърция, в Унгария? Първата молба не е подадена в Гърция, а в Унгария. Как може да се случи това? Защо? Защото Гърция е първата държава членка, на чиято територия са влезли бежанците. Освен това е важно този процес да бъде постоянно контролиран от страна на Европейския съюз. За мен лично, а и за Унгария, мисля, че говоря от името на моите колеги, да, за мен е важно да осигурим закрила на тези хора. Но във всички случаи трябва понятията да се изяснят. И още нещо, е, което не е предмет на проучването, аз съм убеден, че проблемите трябва да се решават из основи. Там, където възникват проблемите, трябва да се решават, което означава, че ние трябва да се борим срещу причините за миграцията. От вишеградските държави, Полша, Чехия, Словакия и Унгария – са инвестирали много средства в държавите по происход, така че там да се подобри економическата и образователната политика, така че хората да останат в страните си. И накрая искам да направя един коментар. Дискусията в Европейския съюз по тази тема изобщо не е приключила, но е важно солидарността да бъде гъвкава. Няма едно единствено решение, а именно да се е, презаселват задължително бежанци. Държавите членки трябва да разполагат с опции, от които да могат да изберат най-добрата за тях. И последен коментар от мен. Не твърде, че съм шокиран, но наистина беше шокиращо, че толкова много млади хора и деца – са сред бежанците. Знаем от надежди източници, че те не са малолетни. На практика те са извършили злоупотреба, за да получат определен статут. В обобщение мога да посоча, че трябва да изясним следното. Миграцията трябва да бъде регулирана, външните граници трябва да се охраняват – и проблемите трябва да се решават на място, така че хората да остават в страните си по происход. А наистина бежанците, които наистина са бежанци, трябва да получат всичко, което им се полага. Благодаря. Така, сега господин Кълбешан Бон, той не е тук. Робер, или да? Извинявайте. Благодаря, господин председател. Аз първо искам да ви благодаря за представянето на това проучване, което е наистина много интересно. Искам да поставя един въпрос и да направя някои други коментари. Първия въпрос искам да чуя дали има цифрови данни за разхода, разходите за тези мерки по приемане на бежанците и след това разпределение на разходите поети от Европейския съюз и тези, които се поемат от отделните държави членки в Италия това беше 85% разходи поети от Италия и 15% рефинансирани от Европейския съюз. Искам да знам дали в тези три страни става дума за разпределение на разходите и дали имате някакви цифрови данни в тази връзка. Това е нещо, което е много важно, а именно за да се види каква е нашата част от отговорността по този въпрос. Защото Трябва да се говори за интеграция, да, но по въпроса за обежището на предлагането на обежище на бежанците, мисля, че сме съгласни, че приемането е европейска отговорност, въпреки че има страни, които приемат повече бежанци от другите. И наистина вие сте взели за пример точно такива страни. Второ, имате основания да кажете, че има проблем във връзка с общественото мнение. Аз не съм част от тези, които смятат, че е, общественото мнение е вярно, че хората имат право. По този въпрос може да се каже, че е, ние сме конфронтирани с това мнение и както каза нашия унгарски колега, аз също бих казал, че една от основните трудности по отношение на общественото мнение, ние не знаем много добре дали говорим за пристигане на бежанци, дали говорим за е, приемане на на предоставяне на статут на бежанец за тези хора, след като се провери личната им ситуация, дали говорим за интеграция на тези бежанци или говорим по-общо за въпроса свързан с миграцията. Аз мисля, че и в общественото мнение тези понятия се бъркат много често. Има една идея, че има глобален феномен на миграцията, който ние не можем да овладеем и като че ли малко объркваме нещата. А, що се отнася до въпроса за бежанците, за които е, става дума за система от ценности, е, европейските ценности, които те трябва да респектират. Въпросът за емиграцията е съвсем друг е, и той препраща пак към а, баланса между а, хората, които идват и капацитета на страните, които ги приемат. Аз мисля в тази връзка, че дори във вашето проучване, аз прочетох на френски резюмето, Последното изречение, което е там, е следното. Искате да изострите вниманието към предимствата на миграцията. Аз не мисля, че не за това говорим днес. Сега, едва ли темата е точно това, а, когато говорим за бежанците. Това е един въпрос а, съвсем различен от а, въпроса с миграцията. Знаем, че тези въпроси имат трудно решение. Ние е, водим дискусии в Европейския съюз. Аз не знам дали да се финансира пристигането и приемането на беженците и тяхната интеграция поне време на е, е, трябва да се свързва с е, бодлива тел или пък да кажем, че солидарност в финансирането в Европейския съюз е нещо, което се разбира от само себе си. Аз съм абсолютно съгласен с казаното и мисля, че всички по тези въпроси, които работят, ще съгласат с мене, че въпросът трябва да бъде разгледан предварително. Що се отнася до бежанците, е, и до мигрантите, това са две различни неща. Когато става дума за миграция като цяло, става дума за помощи за развитие, когато става дума за приемане на бежанци и имаме друг проблем, който препраща очевидно към разрушаването на страните по происход и ние знаем много добре, че отговорността е изключително комплексна тук. Искам да приключа, като ви задам втория въпрос. Първия беше за разпределение за разходите и втория въпрос е дали в трите страни, където сте извършили проучване, има проблем а, с интеграцията на а, тези, които са пристигнали а, или и а, бежанци, които са получили статут, мисли ли се за тяхното връщане и възможността да се върнат в своите страни, защото аз мисля, че въпроса за бежанците, който е много изострен днес, не може да се разглежда като дефинитивен въпрос – Ние познаваме е, много остри фази на разрушаване на страните на тези е, хора, но може би трябва да се мисли те да се върнат в тези страни и е, да могат да ги възстановят. Защото е, в ситуация на криза е, когато техният живот е под риск, след това може да се действа положително. Следващият оратор. Uh, Благодаря, председателю. Благодаря и на авторите на изследването. За съжаление, бях оратор на едно друго заседание, не можах да чуя презентацията, но вие бяхте изпратили предварително и аз се запознах с текста. Благодаря ви за разработката. Позволете ми няколко коментара. Несъмнено, интегрирането на бежанците в нашето общество си остава една много актуална тема за европейската политика. Все още положението е много сериозно и изисква много сериозен политически ангажимент на най-високо равнище, включително реформа на пакета за миграцията и обежището. Те първа ще навлизаме в подробности по многогодишната финансова рамка. И ако не се отдаде е, дължимото място на миграцията и убежището, ще има много сериозна грешка. Е, с непосредствени е, впечатления и с доклада си, който разработих, сега се радвам, че някои елементи от него са отразени. Липсва дългосрочна адекватна стратегия, липсва и ресурсно обезпечаване. Голямо е предизвикателството за трите страни и затова не е изненадващо за мен, че има различна политика на Унгария от една страна и на Гърция и Италия от друга. Това подчертава потребността от обединяване на усилията и от функционираща европейска система, която не може да бъде оставена на преценката и правомощията на отделна държава членка. Тук става дума за живота и здравето на стотици хиляди хора. И въпросът има отношение към Европейския съюз като цяло, а не на отделните държави членки. Също така изглежда очевидно, че системите за приеми интегриране изцяло зависят от финансиране от Европейския съюз, въпреки че си е, че има и други гласове, особено ФУМИ и ЕСФ. Макар и последния да не е предназначен конкретно за мигранти и бежанци. Европейския социален фонд трябва да бъде подсилен. Същото се отнася и до фонда за обежище, убежище, миграция и интеграция. Иначе имаме еднократни, спорадични, разпокъсани инициативи без нищо на европейско равнище. Трябва е, да участват и местните, и регионалните власти, обществото. Комисията работи по този въпрос. Ние очакваме предложението за многогодишна финансова рамка с един балансиран подход в тази връзка. Също така искам да добавя накрая, че тук имаме един политически деликатен въпрос – много е трудно за регионалните и местните а, власти, а, за ръководителите на тези равнища на изборна а, длъжност да заделят средства за прием и интегриране на бежанци, когато те имат толкова много други социално уязвими групи на своята територия. Трябва ясно планиране и а, подкрепа от Европейския съюз. Това ще е стимул за избирателите на място да променят отношението си. Хайде да забравим политическата коректност и да наричаме нещата с истинските имена. Проблемът е там. Благодаря за вашите усилия, за плодотворния ви труд. Това ще допринесе за работата на парламента още повече това е важно, тъй като предстоят важни решения за планиране на ресурсите. За мен това е ключовата тема. Благодаря. Merci. Je n'ai personne pour la GUE, ni pour les Verts, ni pour EFDD. Donc je donne... Значи, е, Доминик Мартен получава думата, няма други представители. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо, за направената презентация на това проучване във връзка с интеграцията на бежанците в Гърция, Унгария и Италия. Очевидно, вие сте взели три страни, доста архетипични за това явление, защото оттам минават основните мигрантски потоки. Искам да благодаря на първо място за а, е, интелектуалната честност, откритост на вашия доклад виждаме цифри, които са убедителни и виждаме също, че най-вече става дума за економически мигранти, а не за бежанци. Виждаме, и вие показвате това много добре, е, че е, става дума за а, транзитни страни и тъй като това са транзитни страни, а, ние трябва да. Те могат да имат избор или а, да минат а, процедура на а, утвърждаване, а, дали може да отиде в друга страна съответния мигрант. Аз мисля, че това е случая на Гърция и на Италия там се правят такива усилия, или да се затворят тези граници. И аз мисля, че това е в случая на Унгария. Но има една втора част, в която вие изразявате политическо пристрастие – Искам да ви припомня, че преди две години имаше едно изслушване, в което беше включен Червения кръст, председатели на международни мигрантски организации, един господин, който идва от Африка, доколкото си спомняте, участва и те обясниха, че миграцията, годишната миграция е около 60 милиона души. И е, те също са извършвали проучвания и които показват, че тези 60 милиона, от тях 10%, т.е. 6 милиона, имат за цел да достигнат европейските страни. В същото време Червения кръст използва същата дума, която използвате и вие и изказалите се преди мен. Става дума за понятието интеграция. Червения кръст има три приоритета – Първият да интегрира, втората цел да намери работа и трето да организира събирането на семействата. Това е малко изненадващо. Това е доста сигнификативно. Това ни напомня господин Рошфор, защото са истинските бежанци. Те в даден момент трябва да се върнат обратно в страните си. Вие разбирате, че понятието интеграция на мен ми пречи, смущаваме и аз предпочитам термина семил. Защо? Защото тези хора трябва да се интегрират изцяло в ежедневния живот и обичаите и какво означава това, ако не се интегрират е, обособяване на общности. Е, какъв, какви общности? Хора, които са тук, хора, които имат традиции, е, стари като света. Има една стара поговорка, ако отиваш в Рим, живей като римляни. Не става дума за интеграция, а става дума за асимилация. И всъщност е, тук има известно пристрастие. Вие говорихте за лоша реакция от страна на обществото. Защо трябва да е лоша тази реакция? Това е реакция, така или иначе. Защо реакцията на Унгария трябва да е лоша? Аз не разбирам. Унгарският депутат го каза току-що. Унгария си е там. Хората са си там. Това е една абсолютно легитимна реакция. Вие говорихте за антиевропейско движение. Няма антиевропейско движение. Има хора, които констатират, че Европейския съюз е твърде технократична структура. Е, взема, може би, лоши решения, но Европа си съществува, госпожо, и тя е, има хилядолетна история, хилядолетни традиции. Няма антиевропейско е, движение. Кое е това движение? Кого представлява? Е, Гърция е, да бъде е, премахната така ли? Всъщност хората има такава реакция и тя е легитимна, а не лоша, както я наричате. Всъщност, вие представлявате технократични структури, Европейския съюз, комисията, комисарите, избрани от никого в крайна сметка и те изпращат текстове на Европейския парламент само за да ги одобри. Вие знаете тази процедура. Има реакция, която е абсолютно легитимна и е, уважаема госпожо, тъй като вие сте тази, която пояснихте това проучване, съвсем честно мога да ви кажа, съжалявам, че ви задавам такъв глупав въпрос, но ако всички тези хора е, минаващи през Гърция, Унгария и Унгария, минат през вашия апартамент, в който живеете, ще бъдете ли щастлива или ще имате реакция, ще покажете редакция. Аз мисля, че вие ще имате съвсем легитимна реакция, ще проявите такава, защото вашия хладилник, вашата спалня, те ще минат оттам. И е, ваше задължение е на майка и домакиня да реагирате. Да се борим срещу отрицателните е, практики и е, да искаме солидарност от Европейския съюз. Приключвам, господин председател. Кой да плати обаче тези разходи? Безспорно, откъде идват тези е, пари от чий джоб? Е, защото винаги се предлага решение. Аз е, искам да се присъединя към унгарския депутата. Беше казано от господин Рошпор. Първото решение е да се спре е, миграционния поток те идват при нас, защото имат интерес. Това е като пограничните работници, които отиват в Швейцария, защото заплатата е по-голяма и това се нарича национален приоритет или тъй като аз съм френски депутат, предпочитам френския интерес. Тази тези хора а, трябва да останат в страните си, да има помощ за развитие и е, е, вие е, искате да увеличите европейския бюджет, за да ги интегрирате, не да ги асимилирате. Но всъщност трябва да се води една интелигентна политика със страните по происход. Благодаря, господин председател. Имам е, трима е, желаящи да вземат думата. Много ви моля за по две минути. Е, госпожа Самек трябва да има време да ни отговори. Така че много ви моля, Господин Мани има първи думата. Благодаря. Идвам от Германия и седа до един унгарец, моят приятел Адам. Скъпи Адам, ако наистина беше така, че ние заедно можем да се разберем, аз е, имах огромното, имам огромното желание да кажа, че ще успеем, но през 2015 година ние приехме в Германия бежанците, които бяха в Унгария. И искам да посоча, че а, е, властите в Унгария помолиха германците да проявят активност. Ние трябваше да платим доста висока цена. Каза се, че идват много хора, неконтролирано е, и е, наистина ние бяхме горди от понятието културата на добре дошъл. Е, но мога да кажа, че такава култура няма. Е, Адам трябва да диференцираме бежанци, мигранти, е, търсещи обежище, економически мигранти и така нататък, като политически отговорни лица трябва да кажем, моля, правете разлика, не хвърляйте всичко в един кюб. Аз е, изслушах в парламента доклада на Брандо Бенифе «Интеграция на бежанците на трудовия пазар». Докладчик в Сянка от НП чудесно работиха, много компромиси постигнаха и съм горд от това. Аз се надявам, че е, хората ще преодолеят своите предразсъдъци. Ние чухме сега е, какви са законните реакции. Наистина, нека да кажем, е, погледнете е, местата, където живеят непридружаващи бежанци, погледнете Помислете хората, които са доброволци за да подпомагат интеграция. Аз смятам, че трябва да има такива хора. Не може ние да допускаме радикализация. Да, справедливо разпределение, обаче да има и солидарност при това разпределение и нека наистина да а, няма противопоставяне на Вишеградската четворка на другите страни в Европейския съюз. Адам, това не трябва да го допускаме. Говорим за солидарност във всички сфери, трябва да имаме квоти за разпределение и е, също така солидарно да разпределяме разходите. И мисля, че по този повод мога да кажа, че е, проучването е много успешно. Солидарност да, е, общност да и нека да обърне внимание е, на това, че малки групи, които са против, те не са първо толкова силни и трябва да се борим срещу радикализацията, защото а, нашия съюз почива на солидарността, а не да изграждаме нови огради, а да говорим за това, което ни свързва и а, нека да се работи а, с мнозинства при вземането на решения, а не да се опитваме а, да правим противното. Мога да кажа много повече, но регламент е две минути. Благодаря. Благодаря, уважаеми. Благодаря, уважаеми колеги. Две минути. Да, благодаря, господин председател. Първо, много ви благодаря за проучването и представянето ви. 2000 години минаха от времето, когато хората отиваха в Рим като роби, като гладиатори и не се е променило много през тези 2000 години. Да вземем доброто от римската инер... империя и да видим какво може да направим с, това в 2017-18 години. Имам проблем, то не е истински проблем. Колегите Рошфор и Бенифей казаха, аз първо искам да кажа, че това, което се случи с тези три държави през последните години, беше изцяло неочаквано. Това беше уникално. В известен смисъл <clears throat> те преди това никога не са се сблъсквали с такъв приток на бежанци или мигранти. Естествено, не са били готови не са били подготвени. Да, ние чухме тук много неща за интегрирането на беженците в доклада на господин Бенифе, докладчик в Сянка от Алде. Същевременно обаче е вярно, че когато говорим за това да се приемат хора и да се интегрират, това означава от една страна познание, знание, а за хора, които не са се сблъсквали с това, това а, знание не пада от небето и има и проблем с парите. Това, което ме тревожеше тогава, когато комис... Европейската комисия апелира за солидарност от държавите членки и имаше пълно съгласие. на това, което ме тревожеше, че самата комисия не беше готова да се намеси и да помогне на тези страни, да им помогне на неправителствените организации, на властите там, да приемат тези хора и след това да обяснят а, каква интеграция ни е необходима за образованието, за достъп до а, здравеопазване. Колко пари изразходва Европейската комисия за това изключително явление, което се случи? Госпожа Сожова. Благодаря. Бих искала да кажа, че а, беженците са хора, не са числа и солидарността е нещо, което се подразбира от само себе си. Начина по който виждаме да се развива миграцията и нашата реакция на миграцията гарантира, че тези хора могат да дойдат тук и да бъдат в безопасност. Не можем да разделяме солидарността и сигурността. Искам да ви благодаря за проучването. Мисля, че то е един важен документ. Трябва да имаме актуализирана информация по проблемите вече не сме в 2017 година. Е, ситуацията се променя непрекъснато. За да може да се възстановят, да се установи как може успешно да интегрираме хората, трябва да имаме актуализирана информация, за пазарите на труда, за мигрантите. Най-последната информация от Гърция, естествено трябва да проверя, е, че там нещата не вървят а, така добре, както ни се иска. Има лагери, центрове, където хората са затворени, не са образовани, образовани обучавани и нито могат да продължат по-нататък, нито могат да се върнат в страните си по происход. И ние трябва да разгледаме ситуацията и да отчетем нещата така, както те са в 2018 година, защото сега ситуацията е много по-сложна. Госпожа Бове. Благодаря, господин председател. Благодаря. Мисля, че Томас Ман не разбра достатъчно добре какво се случи в 2015 година. Като германец той смята, че неговата страна е направила огромна услуга на Унгария, като е приела от нас стотици хиляди мигранти. Не! Вие ги поканихте, канцлер Меркел ги покани, а, вие ги поканихте стотици хиляди души. Унгарците не поканиха тези хора. Унгарците страдаха. Когато тези хора пристигнаха, и а, нападнаха влаковете, нашите гари, градовете по цяла Унгария. Нощем будеха селските стопани в техните ферми, в отдалечените села. Много благодарим. Не, не ни са необходими вашите услуги. Ако сте ги поканили, дръжте си ги. Ние не искаме нищо общо да имаме с това. Вие в Германия и в Европейския съюз бяхте очаровани тогава, когато чувате изказванията на господин Ман, и е тогава, когато виждате какво се случва. Нищо не може да спре а, Унгария на, а, това, е по отношение на вашата политика. Вие а, и господин Макрон и го налагате на Унгария. Аз искам съвсем ясно да знаете, че Унгария няма да позволи това. Сега оставам, ще дам думата на госпожа Самек да отговори за 5 минути на някой от въпросите. Да, благодаря, господин председател. На мен ми беше много интересен този дебат. Наистина искам да подчертая, че ние направихме едно проучване. Не сме направили не сме изготвили идеологически доклад. Ние разгледахме данните, разгледахме информацията, която е налична, пояснихме много добре, изяснихме терминологията, има много ясно пояснение за това, кое, за това какво говорим. Проучването беше за интегрирането на беженците ние казахме, че говорим по-специално за Гърция, Италия и Унгария. Много беше важно да се направи разграничение между търсещи обежище и беженци. Признатите беженци имат право да останат в държавата, в която са пристигнали и имат право на достъп до всички налични услуги в страната, защото са признати като бежанци. Това означава, че те бягат от война, глад, преследване и така нататък. <clears throat> Търсещите обежище са друго нещо. Те а, подават молба за признаване, те пристигат в дадена държава, а, и а, е, тази държава м, предприема процедура, за да се види дали те могат да бъдат признати като бежанци или не. Тази процедура отнема време. През това време тези хора трябва да живеят някъде. Колкото по-бърза е процедурата, толкова по-добре. Защото ако са признати, може да се опитваме да намерим мерки, да подкрепим интеграцията им в пазара на труда. Ако процедурата е много дълга, тя, те, в повечето повечето държави не могат да работят, така че трябва да направим нещо, например да е, им дадем възможност да учат езика или да работят като доброволци. Има някакви политики, които може да приложим. Много ясно се използва терминологията и е, данните много ясно посочват кога говорим за търсещи убежище, кога говорим за беженци, кога говорим за мигранти. Общо, понякога данните не са сегрегирани, имаме просто данни, мигранти, говорим общо за групата на мигранти. Сега за разходите. Това беше преглед на наличния материал. Имаше интервюта в трите държави. Ние не бяхме в състояние ясно да изчислим разходите за приемането и интегрирането в тези три държави. Просто разгледахме каква подкрепа от европейските фондове имаше там. По политиката за връщане, тези политики не са предназначени за беженците, защото беженците не могат да се върнат в съответните си страни, където те биха били изложени на риск. Трябва да бъде много наясно за какво говорим. За отрицателното отношение. Аз просто не съм говорила за лошо отношение, говорих за негативно отношение отношение на хората, които реагират на проучването и казах, че това може да бъде обяснено, защото тези държави са били изправени с били подложени на много големи потоци, търсещи убежище в много малка територия. Аз никого не съдят, мисля, че има проблем и мисля, че нещо трябва да бъде направено по този въпрос. Другото нещо, което искам да кажа, е свързано с актуализираната информация. Това проучване беше направено миналата година и имахме информация някъде до към юни 17 година. Сега вече има данни до а, първите месеци на 2018 година за пристигащите, които се вижда, че намаляват, но все още има голям брой търсещи обежище, които чакат да, дали тяхната му ще бъде удовлетворена. Проблемът е, че докато се вземе решението, те са просто висят във въздуха, чакат резултатите, не могат да работят, нищо не могат да направят. И аз мисля, че трябва също така да помислим каква политика можем да използваме, за да ги ангажираме по някакви конкретни проекти, за да могат да допринесат на местни, към местните общности, и мисля, че до тук ще спра. Благодаря. Председателят благодаря, госпожо. Следващото заседание ще бъде на 27 март в 14.30. Благодаря на преводачите за тяхната работа. Приятен ден!